they're switching off. Proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Дами и господа, почитаеми депутати, откривам заседанието. Моля ли заемете вашите места? Възобновяваме сесията. Няколко съобщения. Преди 10 дни в Москва загинаха хора след терористични нападения. Ние изразяваме съчувствие към жертвите и техните близки. Надяваме се, че извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието. Европейския парламент винаги е осъждал подобни актове на насилие. Днес отбелязваме 70-та годишнина от нареждането на Сталин за избиване на полски офицери – По време на предишния мандат на Европейския парламент депутати и имаха възможност да гледат филма Качин. В петък той беше показан за първи път по държавната руска телевизия. Днес в Качин на 7 април Министър-председателите на Полша и Руската федерация за първи път отдават почет на жертвите на убийствата в Качин. Това е първата стъпка към помирението между Полша и Русия и по-общо към помирението на изток. Това е знак за сближаване и помирение между източната и западната част на континента. Нещо, което е близко до сърцата на всички нас. Също така бих искал да ви информирам, че по време на днешното пленарно заседание заместник председателя на Европейската комисия господин Шефчович ще замества председателя на Европейската комисия господин Баросо. Той се извинява за това, че не може да присъства на заседанието по семейни причини. Протоколът от заседанието, от пленарното заседание през марта е предаден. Ако нямате забележки, да считаме, че протоколът е прият. Господин Сперони, по процедурен въпрос. Благодаря, господин председател. Вие споменахте полските жертви в Вроша, но наскоро в имаше жертви в Ирак и Афганистан. Това, тези страни не са членки на Европейския съюз, но, бив, но, следва да отдадем почет на жертвите, които бяха дадени там. Прав сте, господин Сперони. Споминаме о тего родзаю wydarzeniach